Dear President, Председателят. So, die Sitzung ist wieder aufgenommen. Започваме отново нашето заседание, уважаеми колеги. Протоколът от вчерашното заседание и приятите текстове са на разположение. Имате ли възражения срещу тях? Виждам, че не.